Okay. We will now start or... И така, колеги, продължаваме с заседанието тази сутрин. Здравейте отново на всички. Най-напред ще се занимаем с изявлението на гръцкото председателство – Имаме удоволствието да го чуем. Добре дошли на, представителството, на, на представителите на гръцкото председателство. Имахме чудесна визита във вашата страна. Благодаря ви за това. Ние знаем, че тази половин година ще бъде трудна, както всяко председателство и вашето ще бъде изпълнено с работа и много интензивно. Знаем, че времето, когато една страна е председател на Съюза, е много трудно, но също така и много вдъхновяващо време. И така ще разберем вашите приоритети за този приоритет. Добре дошли, госпожа Коля. С интерес очакваме вашата презентация, след което ще имаме дебат по нея. Благодаря. Благодаря за вашите любезни въведителни слова. Аз много благодаря за радушния прием във вашата комисия. Ще направим всичко възможно за да подкрепим вашата кауза в парламента. Знаете, уважаеми дами и господа, че в Гърция и в други южни страни последствията на економическата криза са много осезаеми. Европейската комисия излезе с прогноза за еврозоната. Прогнозите не са особено положителни. Жизнения стандарт. През 2014 година ще съответства на жизнения стандарт от щатите от, 2, е, от 1965 година. Ясно е колко усилия трябва да положим. Но най-напред благодаря за радушния прием още веднъж и искам да подчертая, че ще работим за поощряване на растежа в Съюза. Сега въпросът е как може да работим за равнопоставеността между половете, след като в нашето общество има хора, които са изправени пред екзистенциална криза. Но е, трябва да не губим от поглед общата картина. Е, въпросът е много сериозен. Не става дума само за равнопоставеността, става дума за здравето, става дума за достоинството, защото и жените и мъжете са средство за повишаване на благоденствието в обществото. Затова е важно какво сме постигнали до момента. Нека ви кажа някои цифри. Цифрите обаче не са още публикувани. Повечето от жените, които работят, печелят сравнително малко. От 95-та година половината една четвърт, извинявайте, от генерираното благоденствие – се дължи на жените. За сравнение, в Япония броят на работещите жени е много по-голям, благодарение на което Япония успява да преодолее кризата. В щатите работещите жени успяват да изведат до 50% своите семейства от бедността. Естествено, трябва да кажем, че равнопоставеността струва пари. Социална, те струва социална енергия и економическа енергия. МВФ изчислява, че на международно равнище само половината от работещите лица до 55 години са жени. 55% от БВП в международен план, 55% от БВП-то се генерира от жени. Какво е положението в Европа? Брутният вътрешен продукт би се покачил три пъти, ако в Европа работеха 55% от жените. Тоест, а, жените, ако работят, ще допринесат за преодоляване на и социалното изключване и за растежа. 23 долара на ден печелят средно жените днес. Половината от населението бива третирано като неквалифицирани работнички. Трябва да подкрепим жените, трябва да им осигурим по-добри позиции в управленческите органи, в науката и изследванията в тези области. Особено ни липсват жени в предприятията. Една трета от работещите жени казват, че могат да допринесат значително за оборота на дадено предприятие. 11% от жените са заети в управителните съвети на предприятията. 3% от тези управителни съвети са ръководени от жени. Вие познавате цифрите сигурно по-добре що се отнася до жени на ръководни позиции. И тук имам предвид всички области – политика, наука и така нататък. Равнопоставеността на половете е и въпрос на ценност. Тази ценност трябва да бъде приложена на практика. Не може да продължава с ситуацията на, не, на нарастващи разходи за обществото споради факта, че няма равнопоставеност между половете. Кризата задълбочи обаче ситуацията и я влуши, особено в южните страни на Европа. Там жените са засегнати от рецесията, има и регресивни тенденции. Жените са многобройни при безработицата и, при, и сред неквалифицираните работници – Работни, е, жените, които работят, получават по-лоши заплати от мъжете. В рамките на стратегия 2020 бе направено едно изследване, вследствие на което се оказа, че 62,4% от жените в Европа работят – а за сравнение, 70% от мъжете работят. Нашата цел е да повишим този процент 62,4% на 75% до 2020 година. Искам да направя препратка и към едно друго изследване от Института за тр... по труда. Изследване на трудовия пазар – има и други изследвания от Manpower, от Kinsey, които стигат до същите заключения, а именно, че жените могат да дадат голям принос за подобряване на конкурентоспособността. Много от предприятията срещат трудности, защото липсват квалифицирани работници. И тук имаме предвид технологията, но също така и производствените браншове, и услугите. Там това, това са именно областите, в които жените са много застъпени. От хиляда жени с диплом в Европа, само 4 от хиляда са завършили някаква специалност, свързана с комуникационните технологии. Тази ситуация трябва да се промени. И така, въпросът се задава какво е отношението на обществото? По този въпрос има различни фактори, свързани с жизнения стандарт, с иерархията на половете, която е анархична анахрони... анахронична, извинявайте. Мисля, че жените трябва да имат по-добро образование и по-добра подкрепа от обществото. Искаме естествено жените да се позовават на своите способности и своите умения, но трябва да отправим поглед в... към бъдещето. Например, бъдеще в... за жените може да видим в високите технологии. Тук трябва директно да се намесим при подкрепата на равнопоставеността между половете. В Гърция, например, виждаме тенденцията жените да се изолират от економическия живот, което застрашава социалния мир. Има други фактори – насилие, психическо и физическо насилие на жените, ограничаване на възможностите им за реализиране. Жените, освен това, от обществото по един определен начин се сблъскват с предразсъдъци. Сега ще се спра на програмата на председателството. Ние имаме програма за действие на гръцкото председателство и нашите цели от тази програма са следните. Искаме да се справим с международната, с предизвикателствата на международната конюнктура, на международната економика. Искаме да приложим целите на стратегия 2020, искаме да осигурим растежа на економиката. Нашите приоритети – Работихме в, с различни организации през 2013 година. А, на базата на тази работа ние определихме нашите приоритети. Най-напред сътрудничество между националните и европейските органи, които работят в областта. Трябва да имаме по-добра координация между националните органи. През февруари ще получа информация. Информация от комисията за равнопоставеността между половете. А също така има, ще излезе и доклад от института по равнопоставеност между половете в Атина ще се проведе конференция, на която, за коя, на която, чиято тема ще бъде равнопоставеността между половете като постоянен елемент във всички политики на Европейския съюз. Изходната точка на нашата а, програма за действие е жените и економиката. Ние се опитваме да изработим една политика, в която поли... Е, жените са водещ двигател в борбата срещу бедността и социалното изключване. Тук осветляваме и въздействията на кризите върху жените – Предвиждаме някои инициативи, равнопоставеност на жените, еднакъв достъп до образование и заетост и подходящи условия на труд. И така темата е жените и економиката. Под тази тема ще се опитаме да приложим програмата от Пекин – На 26 февруари, както казах, ще се провере, проведе тази конференция в Атина. Освен това, ще започнем още, още една нова инициатива за повишаване на броя на заетите жени в областта на информационните технологии. Там има много големи възможности за заетост на жените, особено в, по време на криза. Липсва, липсват определени лица с определени умения – в тази област липсват точно 55 000 квалифицирани лица. Това казва едно изследване от Европейската комисия. В Гърция, в публичния сектор, започна инициатива за жените, която цели именно увеличаване на броя на жените заети в дигиталните професии. Това ще бъде една от основните инициативи на Европейската комисия. Нашият омбудсман по равнопоставеността на половете ще координира всички дейности, свързани с тази инициатива. Ще работим с университетите, с Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката. Ще работим и с бизнеса. Ще работим специално с университет университета от Патрас и от Атина, системата Cisco, Microsoft Гърция, Oracle, Google Гърция, а също така и ще работим с публичния сектор. Освен това, ще, ще предоставим много консултативни дейности. Това не е държавен план, проистичащ само от Гърция. Напротив, това ще е един план за действие на европейско равнище. Ще се опитаме да изградим, да създадем протокол за сътрудничество, протокол, който да почива на обща основа, Искаме да използваме ефектите на синергия и искаме да разпространим добрите практики. Програмата за сътрудничество означава дигитално образование, означава мерки против социалното изключване, както и по-голям акцент върху цифровия дневен ред. Тези инициативи ще се разпрострят на европейско равнище. За тази цел ще организираме е, е, конференция на тема Жените и дигиталните професии. И още една мярка, която планираме, засяга заетостта на жените – От 18 до 20 февруари в Атина ще се проведе конференция, посветена на предприемачките. И така, до тук е, беше, се спрях на описанието на мерките, но тези мерки трябва да се приложат на практика. За тази цел ни трябват ангажименти от страна на публичния сектор. За тази цел ще организираме на 19 април едно събитие. На това събитие, това събитие ще излезе, ще се приключи с декларация от съответната дирекция на комисията. Също така темата за насилието срещу жените е много важна. Ние от гръцкото председателство се занимаваме много сериозно с правата на жените и правата за, извинявайте, и за методите за борба за защита на правата на жените. Знаем, че проблемът има европейско измерение. За това ще организираме конгрес на високо равнище на 5 март в Брюксел. Там ще се оповестят резултатите от различни изследвания, изследването на ОФРА, например, за насилието срещу жени. В тази област има добро сътрудничество и с италианското правителство. Италия ще поеме председателството на Съюза от Гърция и искаме по този начин да осигурим последователност и приемственост в областта, а именно в областта на насилието на, е, срещу жените. Всички се съгласяваме с факта, че инициативите за равнопоставеността на жените са важни, особено в законодателен контекст. Не може да има равнопоставеност, ако нямаме правилна и разумна законодателна рамка. Затова по време на гръцкото председателство ще обработваме е, темата и на съответните съвети ще говорим за ролята на жените в бизнеса. Съвета по економически въпроси ще се занимава с темата. А след срещата на върха ще говорим за правата на жените. Ние сме преценили много добре какви мерки могат да се предприемат за поощряване на равнопоставеността между половете и сме направили план за евентуални законодателни актове. В Гърция имаме инициатива за едно по-добро управление и ролята на жените в по-доброто управление. През юни ще има конференция на ЕПСО. Надяваме се и съветът да излезе със съответни предложения. И така, законодателната рамка ще включва текстове, свързани с насилието срещу жените. С тази тема ще се занимава и съвета по правосъдие и вътрешни работи. Уважаеми депутати, виждате, че в рамките на гръцкото председателство планираме различни мерки, насочени към равнопоставеността на жените. Но Трябва да видим с какви средства разполагаме. Е, предлагаме участие в салон на конференцията посветена на младеща. Темата е също важна и за младеща. Конференцията ще се проведе на между 10 и 13 март. Тук може да бъде отново осветлена темата за насилието, темата за кариерата на жените, темата за възпитанието, защото нещата започват още от училище. А сега Искам да направя едно уточнение, не искам да се концентрирам само върху мерките. Искам да кажа и няколко думи за отдела, който отговаря за равнопоставеността. Искам изключително да благодаря на тази служба и на секретарята. Благодаря на колегите от Литва и Ирландия за тяхната подкрепа. Само още 3-4 минутки. И така нещо много важно трябва да спомена. Е, то, то е свързано с европейската политика. През последните пет години на економическата криза, а мисля, че може да кажем, това бяха много трудни времена за Европа, особено за Гърция. Трябваше да минем през много изпитания. В крайна сметка, за нас беше много трудно да убедим хората, че Европа е дългосрочен проект. Днес Европа се намира в още по-трудна ситуация. Всички проблеми се оказват резултат от решения, които не сме взели. Неконтролираните финансови пазари, неконтролираната конкуренция доведоха до неподозирани проблеми. Ето защо се наложи Европа да взима сега решения, наложи се Европа да действа. Жените като капитал, като хуманен ресурс изведнъж се възприемат като заплаха, но Европа трябва да е място, където има свободно движение на услуги, свободно движение на лица. И така трябва да се запитаме какви са интересите на хората. Много хора са разочаровани от Европа, която не успя да осигури стабилност. Има малко надежда за справяне с глобалните предизвикателства. Но съоснователите на Европейския съюз не са работили за тази ситуация – те са работили за основната идея и за основните ценности на Европейския съюз, за създаването на едно пространство, в което има устойчив мир, свобода и справедливост, където има разбирателство между народите, а не разединение на народите. Имаме нужда от надежда, надежда, в която да повярват хората. през 2003 година нещата изглеждаха съвсем различно и за тогавашното гръцко председателство. Истината е, че всеки ден трябва да благодарим за а, това, което е постигнала Европа. Аденауар създаде, изгради една политика, която се основава на доверието. Каспари казва, ако ограничим мобилността на гражданите. Ако не успеем да постигнем целите си, то европейските институции ще загубят своята стойност и няма да постигнат целите, които са си поставили. И така стигаме до отговорността. Определени отговорности не са поети. И ето, 50 години след създаването на Европейския съюз, виждаме, че Европа трябва да покаже правилния път на развитие. Заплашени сме от това да не сме повече от сумата на нашите членове, а трябва да бъдем. Опитът на европейския континент сочи, че трябва да сме единни. Само в единството може да сме, да, да сме силни. В този смисъл европейските избори ще определят не само колко силна ще бъде определена партия, а колко силен ще бъде Европейския съюз като цяло. Гражданите, които ще избират, ще имат думата. Те ще решат как ще изглежда европейската идентичност, европейските ценности. Е, всеки ще си зададе въпроса, има ли нещо, което ни обединява, освен европейските избори? Аз имам чувството, че тези въпроси все още очакват своя отговор. Защото ако им бяхме отговорили, то въпросът би бил какво би се случило, ако няма Европейски съюз. Ако се огледам и ако видя, че споделям еднакви ценности със съседа си, то това ще означава, че имаме едно общо европейско съзнание. Той се корени от, в модела на Древна Гърция, на Римската империя и на Средновековието. Добре, но тогава да се запитаме как изглеждат нещата с човешките права, с Франската революция, с просвещението. Може ли една нова Европа да стане реалност, да стане Европа на солидарността, между севера и юга, между центъра и периферията, между хората и между мъжете и жените. Не може да се откажем от тази нова Европа. Кризата ни показа, че трябва да сме единни. От кризата проистекоха някои негативни движения. Не може да си позволим да се разпространява критиката и недоверието и съмнението. Не бива да допуснем ксенофобия, на, ксенофобията, национал-социализма или фашизма. Естествено, има хора, които са разочаровани. Ето защо трябва да се напрегнем още повече, за да възродим европейския дух и европейските ценности. Европа на гражданите трябва да привлече до 100% хората, мъжете и жените. Без жените няма да излезем от кризата. Това е криза не само на економиката, а на ценностите. Една криза на идентичността и на културата. Поради тази причина Изработихме стратегията за равнопоставеността. Жените трябва да се кандидатират на изборите, защото когато жените биват избрани, това е важно за цяла Европа. Надявам се 2014 година в през новия мандат да има още повече жени в Европейския парламент. Това е моето послание. Защото Европейския парламент е институцията, която защитава най-важните ценности в Европа. И сега приключвам, уважаеми колеги. Аз съм оптимистично настроена по отношение на бъдещето на Европа. Някои смятат, че Европа е пред разпадане, но това не е така. Не, нека не изпадаме в романтизъм, но нека си спомним, че човешката история е история на солидарността, на благоденствието и на сплотеността. Това е градивното в човешката история, в човешкото развитие. Благодаря ви, благодаря за поканата, за вниманието и с интерес и удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Uh, благодаря ви. Сега ще премина на шведски язик. Uh, uh, Искрено ви благодаря за въведението. Знам, че Знам, че няколко депутати е, изгарят от желание да ви зададат въпроси, но преди да им дам тази възможност, е, ще ви върна е, към няколко от важните неща, които засегнахте. Стратегията за 2020 година и целта 20% заетост е нещо, което нашата комисия е обсъждала неведнъж. Що се отнася до мъжете, тази е, цел е постигната в е, значителна степен, но не и когато говорим за жените. От жените зависят много други хора и, както вие казахте, трябва да видим как да постигнем това и съответно, за да се постигне, трябва да се помисли за достъп до а, грижи, а, за подготовката на жените, за да могат да излязат а, на пазара на труда. Разбира се, а, ако човек няма економическа независимост, той трудно може да взема решения, определящи неговия живот. А, друга тема, която в този контекст е определяща е, че а, равнопоставеността, равноправието не се разглежда като разход. А ако искаме да сме равни, трябва да мислим за развитието на обществото и то да се развива в правилната посока. Така че накрая тези неща се превръщат в един ред в бюджета и започваме да си мислим дали можем да си го позволим. Но а, това а, не е разход, а полза. А, през, в началото на март а, ще се представят резултатите от едно изследване а, по тези теми, които първо ще, бъдат представени пред нашата комисия, след това по-широк контекст. И така, след тези водни думи, ще дам думата на депутатите, госпожа Бастос. Благодаря, господин председател. Първо искам да пожелая успех на гръцкото председателство през 6-месечния му мандат на руля на Европа. И да ви благодаря за това представене е, на програмата с оглед на равенството на половете. На първо място искам да ви насоча към темата за намирането на равновесие между професионалния и семейния живот. Това е от решаващо значение, ако искаме да постигнем качество на живот и ако искаме да постигнем на всички нива целта за равенството между половете. Що се отнася до въздействието, което може да упражнява председателството ви при координацията на политиките между различните европейски институции. Смятате ли, че дигиталната економика, както вие споменавате, е, би могла да се впрегне, за да се намери по-добро съчетание между трудовия и семейния живот. Друга тема особено с оглед на сериозната криза, в която изпитват редица държави, особено в южната част на Европа. Криза, която има економическо, финансово и трудово измерение. Не ви ли притеснява особено остро въпроса за насилието срещу жените? Дали Гръцкото председателство съзнава използването на интернет като среда и средство за насилие по, а, и в частност насилие срещу по-възрастните жени, а, срещу хора, които са в старчески домове или други домове за полагане на грижи, към а, лица, изпитващи особени финансови затруднения. И накрая, една друга тема, която е особено актуална и важна за парламента, е именно справедливото представителство и на двата пола в деловия живот. А, това ясно се е, видя при гласуването в пленарна зала ние парламента поемаме твърд ангажимент към а, насърчаване на а, равното на а, реалистичното и балансирано представителство на жените в ръководните органи на фирмите. Това е една солидна база, за да продължим усилията. Бихме искали да попитаме дали имате а, някакви изводи, които са си поставили а, за цел да реализирате по време на а, гръцкото председателство и ще спомогнете ли а, в а, координиране усилията с а, съвета, за да може колкото може по-скоро тази директива да се реализира? Госпожа Краца а, заяви да си подкрепа на такъв един подход. И така вие бихте ли подкрепили тази линия? Искам е, ясно да заявя, че това ще е изключително ценна стъпка напред е, и ясен сигнал е, за по-нататъчни европейски действия. То ясно ще покаже, че Европейския парламент е поел твърд ангажимент за разширяване и задълбочаване на равенството между половете. Това са темите, които бих искала да засегна. Благодаря. Благодаря. Госпожа Горма има думата. Благодаря много за дълбокото ви убеждение относно тази изключително важна тема, уважаема госпожо генерален секретар. Разбира се, важно е а, да се ангажират хора от вашия калибър. И е добре да се обменят виждания с новото председателство, за да може да се сдвижат нещата. Сегашният цикъл завършва на 18 април, т.е. нямаме Имаме крайен срок за мандата, но работата ни ще продължи по-нататък. И така, като част от председателството, какви са дейностите по отношение на равенството на половете? Разбира се, винаги е важно правителството да а, обръща внимание на темата на равенството, а, особено като важен фактор за движение в социалния план и за равенство. Всъщност, и Вие говорите за а, обръщане на внимание на ролята на жените в економиката и с удоволствие чух за вашето съдействие, с, а, за вашето съвместно действие с Европейския институт за равенство на половете. А, както и за стратегията Европа 2020 година. Искам да ви кажа, че в Лизабонската стратегия имахме съответната заложена цел за мъже и жени. А, докато в Европа 2020 година имаме една а, заложена цифра, но вече сме изпълнили 75% за мъже, което означава, че не можем да стигнем 60-65% за жени. за жени. Сега е време да продължим по-нататък, ако искаме да сбъднем а, така поети ангажимент а, през 2010 година. Също така, ние сме за въвеждането на още а, показатели а, и смятаме, че Института за равенство на половете може да бъде много полезен. Преди обята а, говорихме за Института и а, ефектът от работа му се усеща в нашата комисия. А, искам да спомена също така за а, ком конференцията против насилието на жените. Вие завихте ангажимент към а, тази тема и се надявам, че ще бъде последван от а, конкретни действия а, съветът ЕПСО през юни, наистина се надявам да даде възможност да се постигне нещо по същество, а не само на думи, тъй като темата е особено важна. И както каза колегата, и на мен ще ми е много интересно да а, чуя какво а, смятате а, за директивата за въвеждане и евентуалното въвеждане на квоти в неизпълнителните управителни органи на фирмите. Когато имаме повече жени, печалбите са повече, а кризата не е лесно време, особено за Гърция. И последно, аз усещам гъркиня над 60% от безработните в Гърция са младежите не вярват, че ще намерят бъдещето си в тази Европа и затова искам да чуя от вас ясен ангажимент. На пленарния депат слушах вашия министр-председател и смятам, че вие ще успеете да а, оцелеете с вашият а, план. А, ние трябва да спасим Европа. Благодаря. Госпожа Корнелисон има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че сте тук. А, имам няколко въпроса. Госпожа Бастос вече говори за директивата, досието за жените в управителните съвети. В Германия има нова коалиция и се надявам, че това отваря нови врати към предвижването на досията, които за сега бяха в застой. Знам, че има предложение, внесено в съвета от Франция и Италия, като альтернатива, за да може повече държави да получат мандат за водене на преговори. Какво ще направи гръцкото председателство, за да привлече Германия от страната на тези, които блокират предвижването към тези, които а, движат а, работата. И разбира се, има нови предложения и в частност имам а, предвид а, френското предложение, за да може Германия да се присъедини към а, тази група и после ще ни трябва още една държава. А сега, до сега а, имаше усилия в тази посока и от предното председателство, определено и от наша страна, защото ние от самото начало казахме, да, ние ще направим компромис, за това са а, тристранните преговори. Това са нашите становища. Ние бихме искали да се стигне до някъде, където се оформи а, компромис. Е, е, ирландското председателство процедира по доста странен начин от гледна точка на процедурата. Последващите събития също бяха доста странни. Може би това председателство а, за разлика от ирландците, няма да чака последните две седмици от мандата си, за да обърне внимание на директивата и тогава нещата ще сработят. Сега за директивата против дискриминацията. Дали ще се погрижи председателството? да стане така, че Германия да не блокира работата и в това отношение да има напредък. И трето, предложенията на тройката ще се оценят ли? Те не се оценяват по отношение на ефекта от техните препоръки а, по отношение на равенството на половете, докато аз смятам, че тези последици са а, много сериозни по отношение на а, съкръщенията, социалните плащания, пенсиите и, така, и заедостта. Аз се надявам а, равенството на половете да се включи като критерий при тази оценка на действие на тройката. Благодаря. Госпожа Бауър. Благодаря ви много. А, съжалявам, че позакъснях. но трябва да участвам в три заседания на три различни комисии едновременно. А, така че, както и да се старае, човек не може да е на три места едновременно. Наистина ме заинтригува това, което казахте и трябва и искам да присъединя и моите въпроси към поставените от колегите. Докато, доколкото знам, законодателството е пръв приоритет за всички нас, разбира се. А доколкото знам, в съвета има сериозна а, позиция. Не, това е едно а, блокиращо мълцинство по отношение на нашите законодателни предложения относно жените в а, управителните органи. Как а, смятате да решите този въпрос? Каква е гледната ви точка? Ще може ли по време на вашето председателство да приключим работа по това досие или не? Вторият въпрос. Всички знаем, че настоящата година е посветена на намирането на баланс между а, трудовия и семейния живот и знам, че вие сте посветили на темата една конференция. Освен това, искам да попитам, имате ли идея, а, която да се свързва с целите от Барселона по отношение на условията за намиране на равновесие между семейния и трудовия живот? Председателството има кратък мандат. Споменахте, че на национално равнище е, ще се води кампания, която да увеличи броя на жените депутати в Европейския парламент. Дали планирате нещо подобно и в и на Европейски фронт в качеството на страна председател. Благодаря. Госпожа Морова има думата. Благодаря много. Трябва да кажа, че съм доста разочарована. Вие сте жена представителка на Гърция, мислих си, че ще бъдете глас на всички жени които страдат поради изключително не, несправедливата економическа ситуация, в която бе поставена Гърция. Освен всичко друго, но и в рамките на Европейския съюз и по решенията на тройката. Вашите посестри ми у дома понасят големи страдания и моите посестри ми в Унгария също ви, очаквах вие да бъдете говорител на хората втора категория, а, като Гърция, Португалия, бившите соцстрани, всички, във всички тези страни жените страдат първо защото са жени и второ защото а, идват от страни, които са почти колонизирани. Мисля, че Мога да ви разбера да възхвалявате Европейския съюз, а самата се нареждам сред нарастващата група на евроскептиците се опитвам да слушам с открито сърце вашите аргументи, но нещо ми се губи. Вашата страна има 60% младежка безработица. Тя несъмнено засяга и много жени, които са освен това майки които страдат, защото техните деца напускат страната и скайп е единствената връзка между тях. Моля, кажете ни нещо повече за отражението на економическите ограничения върху жените във вашата страна. И кажете, моля, какво гръцкото председателство ще направи за да се справи с трагичните проблеми на жените, живеещи в бедност в Европейския съюз, по-специално жените без работа и отражението на кризата. Защо смятате, че Европейския съюз укрепва и става все по-силен като политически съюз? Защо мислите, че това върви паралелно с равнопоставно третиране на жените? Еднакво ли е положението на страна като Норвегия, макар и не европейска членка, но те май не страдат много от това, че не са европейско членство, но има голяма разлика между положението на жените в Норвегия и в Гърция. Защо Смятате, че Европейския съюз е означава равнопоставено третиране на жените. И моля, направете нещо за борбата с жените в бедност. Председателят, сега ще дам думата на нашия докладчик да Благодаря. Може би да започна отзад напред. Дойдох в Европейския парламент на първо място като европейска гражданка – Казах си, ето аз работя за Европейския съюз и ще се опитам да работя в позитивна посока за благото на народите. Оказва се обаче, след, че след 1989 та година, след падането на Берлинската стена, всички страни от източна Европа се стремяха към европейско членство. Това е много показателно. Не може да се каже, че в нашата страна не сме правили грешки и напротив, и ние ги признаваме, но и в организацията и в структурата на европейската валута еврото бяха допуснати грешки, трябва да го признаем. Европа искаше единна валута, за да засили своята економическа тежест и за да може европейските финанси да заемат по-сериозна позиция в конкуренцията с други валути. И така, ние сме все така европейски членове като страна и трябва да се опитаме да, разр... да поправим грешките. Това е задачата ни. Европейският съюз трябва да може да се върне към своите ценности без дискриминация между големи и малки страни. Защото Гърция направи много по, по европейските въпроси, включително за жените и законодателно и економически. Не мога да изброя сега всичките постижения, но мога да кажа, че днес Днес жените в нашето общество са равнопоставени. Те имат права, което се дължи на факта, че че сме членове на Европейския съюз. За това и нашето председателство каза да загърбим лошите неща, включително и за нашата собствена страна, и да насочим положителен поглед към бъдещето. Така, както аз започвам отзад напред с отговора на въпросите, сега поред. По отношение на директивата срещу за борба с дискриминацията, гръцкото председателство и а, отдела за равнопоставено третиране, мисля, че утре компетентният министр ще представи нашата програма. Там. Искам да кажа, че това е тема, която ще бъде в центъра на нашето внимание, особено с член 2 на директивата. Определения. що е то? Дискриминация. Тази тема се разглежда от Комитета по социалните въпроси. Ние като председателство също ще работим по въпрос. За майчинството. Аз като майка, разбира се, съм съгласна с това. В нашата страна е малко по-трудно, защото ние сме задължени и обвързани от изискванията на програмата на тройката трябва да продължим да работим по този въпрос. Има и друго мнение, и други мнения по въпроса, но ние ще положим всички усилия да изтупаме тази тема от праха и да я върнем на дневен ред. Но не бива да го правим слепешката, защото сегашното економическо състояние и факта, че предстоят европейски избори, говорят, че може би сега не е най-подходящия момент. Това е тема, на която ще отделим подобаващо внимание, без да прибързваме и да претупваме нещата. Кризата. В началото вече споменах, е, някои неща, сега ще изразя лично мнение. Мисля, че Европа трябва отново да постави човека в центъра на политиката, защото политиката е само средство в услуга на човека, на неговото добруване, на мира, на солидарността. А за съвместимостта на професионален и семейен живот, нека не забравям, че живеем в електронната епоха. Не зная дали е, аргументите ми ще ви е, е, впечатлят много, но всички знаем, че жените имат други задачи, гледат домакинството, грижат се за децата, възпитават децата, но едновременно с това са и част от трудещото се население. И ако могат да създадат фирма по интернет, това е много удобно. По този начин ще допринесем за по-лесно съчетаване на професионален и личен живот при жените. За насилието вече казах на 5 март ще представим едно изследване на евро, изготвено от Европейската организация за правата на човека тук в Брюксел е, а на 7 март сме отправили покана за обсъждане на темата насилие. Тема подценявана напоследък. Тема, която засяга много страни от Европейския съюз. Така че това са теми, които за жалост налагат непрекъснато да се занимаваме с тях проблемите не са решени. Съветът на министрите има намерение да вземе мерки за работа с жените жертва на насилие, но и въобще с жертвите на насилие. Често сред жертвите има и мъже. И това трябва да не обягва на вниманието ви към всяка инициатива която подемаме, ние работим в двете посоки, защото единствено, ако всички, т.е. и мъже и жени работят по този въпрос, можем да постигнем успех. Ако времето позволява, ще ви кажа какво направихме в Гърция. Създадохме мрежа от 40 консултативни е, центрове за помощ на жени, жертва на насилие и техните деца. Работим вече две години и половина, като сме създали и безплатна гореща линия. Тоест горещ телефон на който жените могат да се обаждат, могат да получат информация и на английски, което е важно за жените мигрантки. Получени са хиляди обаждания, за да бъда точна, 12 хиляди за една неголяма страна като Гърция. Вече е значително число, но да оставим на страна статистиките. Ние сме убедени, е, че има и един а, голям брой жени, които не смеят да се оплачат от понасяното насилие. Тези цифри трябва да изведем на светло. Тези жени трябва да насърчим, за да се обяват а, против насилието, без да се страхува, че обществото ще ги посочи с пръст. Това е тема, която засяга не само Гърция, всички европейски държави. Тоест, това говорим не само е, част, т.е. Гърция за нас не е само е, богатото минало, но при цялата ни богата на култура, антична история, просвещение и така нататък, темата за насилие все още не е получила своя отговор. А сега друга важна тема, която занимава всички ни. А самата също съм се занимавала с този въпрос. Става дума за участието на жените в ръководните органи на големи фирми. Знаете, че тук преговорите текат много бавно. И на, към госпожа Будикраца. Знаете, че цел, цел на председателството е успешно да приключим работата по тази тема. Боя се обаче, че това ще бъде много трудно, защото тук възникват и въпроси относно правното основание, квотите, дали това е прав, юридически допустимо, може да се наложат и изменения в дружественото право, което, както се досещате, не е толкова лесно. Но ще продължим да работим по темата. Ще подкрепим и продължим инициативата на Франция и Италия и ще се опитаме съгласувано на държ... с държавите членки, които за сега се отказват отрицателно спрямо тази директива, да постигнем успех. Вече сме започнали двустранни разговори от нашата служба, от постоянното представителство, контактуваме с постоянните представители на страните, които са наложили вето. Но не е лесно трябва да се изготвят окончателните позиции на страните по отношение на тази френско-италианска инициатива. Подготвили сме текст и сега трябва да разберем доколко е на лице гъвкавост в преговорите. Особено като се има предвид, че в Германия се е, отскоро има ново правителство, но все пак има добър знак предвид е, развитието в Централната банка е, а Германия има изключително богат принос към съвременната европейска култура, да не говорим за три третото поред преизбиране за жена за, в, на, в, на поста федерален канцлер в Германия. Надявам се, че тези наши усилия ще доведат до положителен резултат. Но работата не е приключила. Трябва да продължим да работим по темата, да предприемем подобрения, за да постигнем по-добра формулировка на базата на принципа на субсидиарност. Особено, що се отнася до разпределението на места в ръководните органи на фирмите които да бъдат включени и жени, това от една страна. От друга страна обаче се нуждаем от ясна формулировка при обосновките и съответно определенията в законодателния акт. Ние обаче, като казвам, ние имам предвид гръцкото председателство, сме оптимисти относно приемането на директивата. Както казах, обаче длъжни сме да се съобразим с националното законодателство и националните културни традиции. Е, за това и вече сме започнали контакти в различни посоки. Надявам се да успеем. Благодаря. Благодаря за вашето гостуване. Благодаря за вашето представяне. Благодаря, че е, разказахте за това какво смятате да направите по време на вашето председателство. Желаем ви всичко добро и успехи! Надяваме се на добро сътрудничество, въпреки че може да има някакви проблеми, не много интензивно сътрудничество поради изборите. Въпреки това, благодаря. ευχαριστώ θερμά για την προσοχή και ελπίζω να καταφέρουμε... Благодаря. Надявам се наистина да може да работим добре съвместно. Всички ние имаме едни и същи цели и се борим за едни и същи неща. då fortsätter vi eh, sammanträdet och eh, punkten är... Eh, И така, колеги, продължаваме заседанието. Продължаваме с съобщенията на председателите от заседанието на координаторите. Имате списък с решенията. Ако нямате нищо против, те ще въжат за приятни. И накрая ще се занимаем с експертния форум на Европейския институт за равенство между половете. Ние имаме изслушвания, редовни изслушвания по този експортен форум, експертен форум. Имаме редовни отношения. Благодаря за това, че сте тук. За съжаление нямаме много време. Е, двете експертки, госпожа Рюгрок и Марито, ще ще разкажат за своя опит. Имате думата. voorzitter. ik zal in het eh, Благодаря. Аз ще говоря на холандски. Хубаво е, да бъда отново пред, при вас. Преди две години говорих във вашата комисия, информирах ви за състоянието на нещата. Тогава, тогава беше въпроса дали ще бъде номинирана или не. Нещата бяха тогава критични. Тогава членовете на форума ме предупредиха да бъда по-резервирана в изявленията си, но така или иначе аз получих номинацията. Някои държави членки ме бяха поканили на симпозиум. Аз трябваше да изразя своя, своето мнение <clears throat> по определени въпроси. И видях, че много хора следят дебата по интернет, което е много хубаво. Защото специално за Европейския парламент е важно да се знае какви са позициите по въпросите за жените и равнопоставеността. Аз няма да бъда критична, но може би е хубаво да се спре на нещата, които и преди бях споменала. И на вероя... вероятните възможности за прогрес. И така, експертния форум. Е, чухме бележките на гръцкия министр, явно нещата се подобряват. Е, като погледнем последните две години, как се развива ситуацията, може да отбележим пробив, има добри публикации, има център за документация междувременно, данните са достъпни, разработват се различни теми, има контакти с неправителствени организации, с държавите членки. Сега по отношение на тези публикации. Е, тази ситуация тук може да се подобри. Би трябвало да има повече координация между Европейската комисия и между вас, що се отнася до публикациите. Много неща се препокриват според мен. И така, моята препоръка е координацията. Нещо друго. Прилагането на заключенията и препоръките от тези документи. То е също важно. Естествено, не може да се прилага всичко, трябва да се вземе предвид мандата, който е даден, но тук може да има по-добри резултати. равнопоставеността между мъжете и жените в Европа трябва да стане реалност. Това е вашата нагласа, това е идеята на Европейския съюз, но когато заставаме за тази цел, как въпросът е как да я постигнем? Политически стратегии, може ли равнопоставеността да залегне изобщо в една политическа стратегия? Според мен трябва да има баланс между политическите и неполитическите елементи. На следващо място. Въпроса за прозрачността. канят се експерти от целия Европейския съюз, това е добре, но липсва обратната връзка между експертите. Публикациите на форума се четат, но доста повърхностно според мен а, и конкретния принос на експертите някак си потъва. Понякога е по-важно да се види не това какво се казва, а какво не се казва. Тук прозрачността може да се подобри. Преди две седмици получих доклад от един семинар, който бе организиран. И посветен на равнопоставеността. Независими експерти бяха авторите и се казва на първата страница се казва, това е мнение на независимите експерти, то не представлява становището на експертния форум и на института. Не знае дали така може да се процедира. Има документационни центрове от различни държави членки, които са дали своя принос като данни за съставянето и за изготвянето на този доклад, но не става ясно кой какво е допринесъл и каква е добавената стойност, която е допринесла институтът. Аз не видях добавена стойност, не видях тук нищо ново. Имаше конференции, които бяха организирани през миналата година. Според мен, броят на работните групи е малък. Канят се оратори, има обращения от е, определени лица лица, високопоставени лица, които не са проследили обаче конференцията, например. Има хора, които задават въпроси, има доклади и на базата на тези доклади се изработват заключения, обаче при заключенията нещо понякога се губи, забравя се. Ето това може да се подобри след конференциите, след срещите, да се публикуват веднага заключенията и конкретния принос, той да се подчертае. Много важен е за мен този индекс за равнопоставеността. Може би за мен този индекс е много важен, тъй като аз бях председателка на тази работна група но мисля, че ще се съгласите, това е един добър инструмент. След две седмици отново ще говорим с експерти от държавите членки и ще се запитаме какво се е случило до този момент, от какво имат нужда държавите членки, могат ли да работят с този статистически инструмент, за да измерят и поощрят равнопоставеността между половете. Приключвам след секунда. Мисля, че е хубаво, че комисията преразглежда своята стратегия сега, осветлява всички аспекти и преценява отделните мерки отново. Мисля, че института трябва да е по-свободен и да има по-голям, по, по-голям мандат, да работи в рамките на една годишна програма. Моят опит сочи, че е, когато човек е, работи в една в такава по-широка рамка, може повече да постигне. Например, Казахме на персонала, на колегите от института, направете едно изследване за въздействието на кризата върху жените. Но ние всъщност нямахме а такъв мандат. Хората не бяха предвидели средства за такъв доклад, не бяха предвидели такова изследване, защото никой не очакваше кризата. Така че е, повече свобода би било добре. Е, по принцип обаче смятам, че институтът дава добър принос за вашата работа и за работата в държавите членки. <clears throat> Здравейте, аз искам да благодаря на комисията ФЕМ за това, че бяха номинирана като член на експертния форум на института. През в средата на годината бях определена. Използвала съм тази възможност да участвам като експерт само през септември. Така че съм доста нова в това отношение. Интересни бяха темите, които се обсъждаха на това заседание, но, но ми е за пръв път и ми е трудно да ви представя накратко а, организацията на този институт а, и ползата от съществуването му. А, както се убедих сама, но колегата ми отдавна работи с тях и е по-добре запозната. През а, последно, на последното заседание а, Форумът на експертите се проведе е, на ново място, нова а, агенция. А, институтът а, поделя сградата с а, новата сграда на представителството на Европейската комисия и делегацията на Европейския парламент. А, след а, изказването на представителите на а, национално ниво, дискусията се насочи към две теми. На първо място а, насилието по полов признак срещу жените в Европа. А, Юргита Пекориен като експерта, представи доклад. Както каза и колегата, института извършва редица проучвания по темата насилие по полов признак в периода 2012-2014. През този период института участва в редица инициативи, изготви проучвани доклади, анализи на съществуващи данни, разработи методологични средства, обмени различни практики. Различни са видовете насилие, генитално усекатяване, изнасилване. Освен това, бе представено на концепцията за едно ново изследване, за международната дейност по отношение на събирането на данни на за жени пострадали от насилие в е, Европейския съюз. Инициативата се осъществява от редица европейски и между, други международни а, институции, може да се намерят данните онлайн и са много а, интересни. Картината в различните държави членки е различна. Първо, използва се различна дефиниция за това какво представлява насилието по полов признак. Това означава, че събирането на данни от различните административни източници е много-много трудно. Така Европейски институт, както бе посочено, трябва да насочи усилията си към интензивното събиране на тези данни на, национални, на национално ниво. За тази цел института трябва да се насочи към общата дефиниция, класификация на системите, методологиите, определяне на бъдещите потребности и а, организация на събирането на данни. Това ще е необходимо, ако искаме да организираме събирането на данни и статистика и статистиката изобщо по полов признак в Европа. Друга тема, която беше включена в дневния ред на последната среща, бе част от текущия дебат за, за ролята на експертите, членове на института. Това е една отдавна започнала дискусия. Има три работни групи, които а, имат за цел да организират а, а, срещи на експертите от форума за обмен на информация и а, в полза на института. На предните заседания бе предложено института да дава на експертите документите преди заседанието, за да имат възможност да се запознаят с тях и на самото заседание да а, бъдат подготвени. Е, мисля, че на организационно ниво напредъка е значителен, но а, още трябва да се работи. А, също така а, се работи по изграждането на една, една а, е, европейска платформа, наречена Eurogender платформ, която да подпомага обмена на информацията и дискусията. А, също така, а, в, през този период, през септември, а, се откри и а, Центърът за ресурси, документация и библиотеката към института. А, присъствах а, активисти, учени и представители от националните парламенти. Този център за ресурси и документация е, е особено полезен за хората, които подготвят обществената политика в тази сфера, както и за учените и активистите. Там са събрани ресурси от най-различен вид, над 2200 Изследователният ресурсен и документен център има важно място и с помощта на новите технологии се превръща в ценен инструмент за всички нас, за да получаваме информация и по-добре да разбираме всички аспекти а, на проблематиката, свързана с равенството между половете. И така, това е моята информация. Експертния форум се развива в, в организационно отношение и се осъществяват редица изследвания, изготвят се доклади, така че се надявам и в бъдеще да обсъждаме тази тема. Благодаря. Благодаря много. При да направя аз самия няколко коментари. Нека да попитам и не членовете за а, коментари. Имайте предвид, че имаме време до 5 часа само. Ако не искате да ме слушате, да ви говоря на шведски през цялото време. Задавайте въпроси. Кратичко, моля. Госпожа Балър, заповядайте. Благодаря, ще бъда кратка, наистина. Благодаря за предоставената информация. Много така ми се струва, че не сте толкова критична, колкото миналия път. Миналия път критикувахте много повече на същни въпроси и разбира се, ние се съгласихме с вас. Винаги може да се желая подобрение, но ние забелязваме и известни сериозни подобрения в работата на агенцията. Напълно сте права, като казвате, че работата може и трябва да се координира по-добре между комисията, между нас самите, ЕГ и бих добавила и други агенции. Например, Еврофонд. Фонд. Е, много важна агенция, която също се занимава с въпросите за равнопоставеността между половете, основно в социалната област и заетостта. Така че ми се струва, че следващата стъпка, по където трябва да търсим подобрение, по-добре, по-добро взаимодействие и за дивижен между отделните агенции. И освен това, има разделение и в самата Европейска комисия, защото по въпроса за равнопоставеността, защото по-рано всичките тези въпроси бяха в Генерална дирекция социални въпроси. Сега имаме двама, дори трима еврокомисари комисари, които са компетентни, госпожа Реди, господин а, Андор и дори и госпожа Сесилия Малмстройм, което може би не винаги а, успяват да си взаимодействат. Това не е добро разпределение на труда. Така че струва ми се, разбира се, зависи от много неща, как ще, а, е, а, е, в следващия мандат комисията може би ще реорганизира работата си, но така или иначе ще сме много благодарни за споделеното от вас. Е, ще положим усилия да използваме това ваше становище в рамките на собствената си дейност и задачи. Благодаря. Госпожа Морай, е, кратко, да, ще се опитам да бъда много кратка. Както чухме тази година, 7 е, милиона и 700 хиляди евро е годишния ви бюджет. Бихте ли обяснили накратко какъв е резултатът за българските, за европейските жени а, от така похарчените 7 милиона. А, защото е, не искам да изпадам в популизъм, но има жени, които бих, много жени, които биха нахранили децата си с тези ам, средства. Аз самата съм се занимавала на академично ниво с, с въпросите на жените, имам няколко публикации. Знам, че много изследвания се правят а, и аз сметнах, че от тези пари всяка държава членка може да получи 300 000 евро годишно за собствени изследвания по въпросите за жените какво сте произвели, така да се каже, през изминалата година, с което да оправдаете този раз, разход. Госпожа Корнелия Струва, мисля, че този въпрос трябва да бъде насочен към... не съм сигурна, че въпросът ми е към вас, но вие ще ми кажете. Впечатлена съм, неприятно съм впечатлена от това, че говорите за прозрачност от една страна и политическо мнение на хората, работещи в um, института. Това са пряко свързани неща. Политическото мнение винаги е на лице. Е, просто никой не смята, че са абсолютно безпристрастни, макар че трябва е, да се предполага, е, че са такива. Те са посветили на живота, живота си на изследвания, анализи, но все пак се предполага, че техните анализи и проучвания са напълно а, безпристрастни и прозрачни. Споделяте ли това мнение? Какво смятате, че може да се направи за повече прозрачност? А, по отношение на, да се, за да се подобри качеството на анализите, върху които стъпват тези становища. И е, въпросът ми е, може би, по-скоро към председателя е, насърчавате ни да разширим мандата. Кога ще възникне такава възможност за разширяване на, та, на правомощията? Не съм казал такова нещо, казва председателя. А, а, отговор, ако искате да разширим мандата на е, Европейския институт и да включим въпроса, въпроса в програмата, на завършните работи в програмата. Мисля, че въпросът ви е просто прекрасен, казва председателят. Сега продължавам на шведски. Не мога да ви отговоря ще помисля по въпроса, но в този контекст позволете да кажа, че аз също имам известен опит. Миналия път се чуха доста критични мнения, сега нещата са посмекчени, но искам да кажа, че що се отнася до нас, трябва да бъдем абсолютно обективни и откровенни е, защото за нас е много важно да се опрем на обективна информация, за да изпълним своите собствени задачи. И е, същото се отнася и за координаторите. Аз самия поддържам постоянни контакти, но това, много е, това е много важно и за нас. А, трябва честно да си казваме, това, което е, сме видели или забелязали. Ако трябва да бъдете критични, в това няма нищо лошо. Нека да се чуе вашето критично мнение. Що се отнася до споразумението за сътрудничество, обсъждахме го с координаторите, мисля, че трябва да се срещаме поне два пъти годишно, за да няма толкова голям интервал между посещенията. Да, тази година има избори и така нататък, но мисля, че иначе при нормални обстоятелства трябва да можем да се срещаме на всеки 6 месеца. И както казах вече днес, на следващото заседание на е, института. Ще е хубаво да ни предоставите материалите предварително, така че да се подготвим с въпроси към вас. А сега вашия въпрос. Ще помисля, обещавам, въпросът ви е наистина интересен. Не зная какви са официалните договорки, но сега ви връщам думата и ще, бъда, ще ви моля да бъдете кратка, защото преводаческия екип е на наше разположение само още 5 минути, така че моля, съобразете се с това. Ам, не съм не съм станала по-малко критична. Нашия институт е все, проявява все по-критичен поглед, което е хубаво. Ам, Госпожа Бауърс де случайно каза, че се нуждаем от засилена координация. Мисля, че има възможност да се е, координираме, но е, вече стана дума за директивата. Е, и е, за борба с дискриминация. Мисля, че вие имате, имате предвид член 19, а не трети. тоест, е, искам да кажа, че организация като нашия институт и Европейската агенция за правата на човека трябва да работят ясно сътрудничество. Жените да, е, не са едно общо понятие. А, е, така че агенцията за основните права също е много ценен партньор за парите. Да, този парламент а, иска да има независим институт за равенството и а, като е, чувам от унгарската депутатка да се правят такива сметки, аз по-скоро ще кажа, че не е моя работа да преценявам колко е, пари се е, изразходват. Когато пред вас застана нашата генерална директорка, тя е човека, който може да ви отговори на такива въпроси. А като дойде времето да разгледаме още веднъж регламента, може да се помисли, защото ние съществуваме вече 5 или 6 години. Не зная какво е записано в регламента за преразглеждане на нашия правилник, това комисията може най-добре да го каже, но в този случай, разбира се, трябва да се има също така предвид дали заедно с комисията този мандат да бъде разширен, защото и въпросът за прозрачността и политиката. Мисля, че вие сами знаете, че с, а, когато следим промените в обществото, а и това е и ваша задача, тогава автоматично се стига до политически позиции. Но една агенция не бива да прави това. Ние трябва да се да приемем това раз, раздвоено положение. За това бих казала, че нашите служители се стараят да се въздържат от изразяване на политическо мнение. А сега Както Вилхелмина вече каза и както се чуе от вас, темата е доста фрагментирана. За това често има изследвания, които се правят от института или от комисията, може би те не се отразяват толкова много в докладите на парламента, да речем общия индекс за равнопоставеност, но мисля, че те са ценно средство за анализ. Казах вече на последното заседание, ние се съгласувахме с Евростат и така можем наистина да постигнем по-ясна позиция за положението на жените. А и въпросът е каква полза имат от това европейските жени. Мисля, че това, което прави председателството, а именно на 6, всеки 6 месеца ново изследване, по отношение на пекинската платформа, като винаги се разгледа разглежда една от 12-те теми, жени, бедност и така нататък. Това става периодично, както казах. Важно е да знаем какво става в тези области. Това е въпрос от общо европейски интерес. И разбира се, има предложения относно теми, и така и процедури. Така си изграждаме картина, която е полезна при работата по политически въпроси и инициативите на комисията. Това е много важно. Темата прозрачност и методика е изключително сложна. Признавам го. Трябва да разглеждаме датите и фактите, как се изготвят студиите, как различните анализи водят до определени резултати, важните, за да се изведат важните тенденции. Затова има и оценка на данните и при равнопоставеността нещата са много важни и по този начин се създава впечатление, се набира информация за състоянието на нещата в Европейския съюз и в отделните държави членки. Често ни питат какво произвеждаме. Знание, това са нашите изделия, нашите продукти. Разбира се, можем да направим повече, можем да постигнем е, по-добра ефективност и работим за това. Председателят, благодаря много, че дойдохте на среща с нас. Чудесно е, че вие и вашия експертен форум споделиха своите виждания. Надявам се, че ще имаме вре... възможност е, да се срещнем отново. И е хубаво това да става два пъти годишно, може би не тази година, предвид е, събитията и, и изборите, но смятам, че трябва да продължим редовните ни контакти. С това закривам днешното ни заседание с извинения към преводачите. Обещавам другия път да не пресрочвам времето. Приятна вечер!